Може би бързо си извадих картата и не знам дали гласът ми беше регистриран. А, затова исках и, и изрично да ви обърна внимание на това. Добре, ще проверим и ще ви информираме. Получих съобщения, свързани с нови назначения. Екология госпожа Олман, транспорт госпожа Коза, в земеделската комисия господин Ерик Андрю. Има ли възражения? Няма. Така че тези кандидатури са потвърдени.